основание да осъдят тази практика, която е нетърпима в нова държава членка. Благодаря ви. Благодаря. Приключваме с изказ... изказвания. Благодаря за разбирането и за дисциплинираното протичане на тази част от дневния ред и се извинявам на тези, които нямат възможност да говорят. Е, следващия път ще има така възможност, така че приключваме с тази точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ред е общи разисквания в две томи. Приоритетите за бюджета от 2011, доклад от е, Сидиона Елжбета Яджевска, дано да съм произнесла името както трябва. Това са приоритетите за бюджета за 2011 и, и доклад от госпожа Хелга Трюпел относно е, пак е, високите е, на бюджетната процедура за 2011. Първо е, има думата госпожа е, Джерджевска. Надявам се, че ще съм произнесла правилно. За 8 минути имате думата. Шановна пани Przewodnicząca, Шановни пане комисажу, шановне колежанки и Уважаема госпожо председател, е, господин комисар, дами и господа, бюджетната процедура за 2011 година е по-особена процедура. Тя е необичайна, защото това е първата бюджетна година, в която е, Лисабонския договор е в сила. Е, в известен смисъл ние сме пионери в това отношение и това, разбира се, е съпроводено с една особена отговорност, защото е, този е, договор приписва на Европейския парламент нови правомощия е, трябва да видим сега как ще изпълним това със съдържание. Е, трябва да водим конструктивен диалог с е, съвета и комисията, за да можем възмо... максимално ефективно да, ползваме, да, да използваме тези правомощия за прилагане на законодателството. Един от въпросите, новите моменти на два прочита, на две четения. Парламентът трябва да приема на първо четене. Това ни изисква от нас да бъдем особено дисциплинирани като парламент. Трябва наистина да бъдем е, много дисциплинирани, защото ще имаме една единствена възможност. Няма да имаме втор, е, втори шанс. И е, би трябвало наистина процедурата за, за координиране и съгласуване на действията ни да бъде много точна. Всичко трябва да, да върви безпроблемно е, и затова трябва да демонстрираме максимална дисциплина. Тази година е необичайна и защото е, комисията закъсня с е, избирането си и не можеше да представи на време своята политическа стратегия Комисията още не е представила своята стратегия. По изключение това означава, че ние като парламент и като е, първата инстанция, която се изказва, не можем е, все още да съобразим е, докла... бюджета с 2011. Тоест, ком... Той, този път ние ще имаме първата дума по проекта бюджета, а не комисията, както до сега. Това е именно, това прави тези година по-особена. Бюджета за 2011 е петия в тази финансова рамка е, многогодишната финансова рамка от 2007-2013 година. Както знаете, през последните 4 бюджета, е, от последните 4 бюджета научихме много, бих казала. На полски казваме, е, е, че човек е, стига до тавана, на полски, е, че се стигнал до, до стената, притиснат до стената. Тоест, ние сме стигнали до, до границите на възможното и особено в кризата, маржовете ни за маневриране са много ограничени. Това е по бюджетна линия 3Б. Както казах, възможностите ни за маневриране са много ограничени, за това Е, е, вероятно ще се наложи финансовата, многодишната финансова рамка да бъде преработена, просто защото тя е устаряла междувременно е, и защото такава ревизия трябва да вземе предвид и влизането в сила на Лисабонския договор. Новите правомощия на Европейския съюз в екологичната политика, външната политика, парламента също получава нови правомощия и имаме, трябва да вземе съответните решения в тази област. По стратегията 20 2020 също имаме нови разпоредби. Това всичкото са неща, които не можеха да бъдат предвидени в предишния бюджет. Ето за това трябва да видим как е, ще вместим тези нови проекти в е, е, сегашните, сегашния бюджет, бюджета за тази година. Бих пожелала да поставим ударение на младеща в следващия бюджет, защото младеща е бъдещето на Европа. Инвестиране в младите, в образованието. Също времено това е инвестиция в нашето бъдеще. Също времено бих искала да наблегна на следното. Естествено, важен момент за всеки е, човек е прехода от е, образованието към пазара на труда. Това е тежък момент, особено в, в е, условия на криза. 120 е, хиляди души в Европа на работоспособна възраст са е, безработни и наистина е, би трябвало в тези трудни времена да улесним прехода, особено за младите, от е, учебната скамейка до пазара на труда. Технологическата е, кия е преход, това е нещо, което наблюдаваме, но трябва да следим и демографските промени. Трябва хората да бъдат подпомогнати в преквалифицирането им, в ширяване на техните квалификации. Това не може да стане без подкрепата на Европейския съюз. Тази подкрепа се изразява в обменни програми, в академичните сфери, практиканти, стажанти, е, професионални е, размени на експерти. Е, трябва също гражданите да бъдат много по-мобилни и това да споделяме отделните държави помежду си. Мисля, че това са принципите за доброто функциониране на общия пазар. Сега продължава на английски докладчицата. Бих е, е, сега да, да, да говоря от името на госпожа Хелга Трюпел. Е, тук влизам в малко по-различна роля. Ще говоря не само за бюджета на Европейската комисия, но и другите институции и парламента и затова предпочитам да говоря на английски в случая. На този етап на процедурата целта на резолюцията е да се нарисува една обща картина в конкретен бюджетен контекст и да се дадат насоки за административните бюджети на различните институции, включително Европейския парламент и изключвайки комисията, за която говорих преди. Общият контекст Обстоятелствата, при които бюджета за 2011 година ще бъде прият, са много предизвикателни, тъй като маржовете по функция 5 са много ограничени и защото успешното изпълнение на договор от Лисабон е определено приоритет за всички европейски институции. Влизането в сила на Лисабонския договор променя процедурата за приемането на бюджета и следователно изисква още по-тясно сътрудничество и диалог между институциите. Между институционалното сътрудничество обхваща 7 аспекта, като капацитета за превод и наемане на персонал, от подобряване на процедурите, повишаване на ефективността, трябва да се постигнат за области, които до сега не са разгледани в е, нашата работа, като ЕМАС, недискриминационната политика и телекомуникациите. Дългосрочната стратегия за сградния факт е също, за сградния фонд също е един важен фактор, не само за парламента, а и за другите институции. Несигурност по отношение на размера и формата на бюджета на външната служба, както и за съда, прави финансовото положение по функция 5 още по-непредсказуемо. Сега, конкретно за бюджета на Европейския парламент. Документ с насоките на бюрото съдържа следните насоки и задачи. Разви, развиване на експертната знание на членовете чрез брифинги и обучение и развитие на институционалните аспекти. За това се насочваме основно към първия приоритет, който е законодателни успехи. Благодаря. We now, uh, welcome Искаме да приветстваме с добре дошли Януш Левандовски в новото му качество и му даваме думата. Господин председател, уважаеми депутати, тази вечер повече слушах. Аз се вслушах в препоръките на съвета за бюджет от 2011 година. Мога да се съглася с основните моменти. Съгласен съм, че това не е обичайна годишна процедура по две причини, които бяха изтъкнати от докладчика на парламента. На първо място, ние се адаптираме към новите условия след приемането на Лисабонския договор Отчасти адаптацията е извършена, но остава още работа. Необходимо е повече от всякога добро сътрудничество между институциите поради едното четене в парламента. Бяха приети някои решения за преходни периоди. Това стана по време на помирителната процедура. Също така има механизми за предвидимостта на бюджета от 79-та година насам. И това, което остава е да се уточнят начините на работа на Комитета за помирение. Утре по време на триалога Европейската комисия ще представи начините по които ще се води дискусията и за това как ще изглежда помирителната процедура преди да започне процедурата за 2011 година. Втората причина, поради която процедурата не е обичайна, е, че ние сме в. Живеем в Европа след кризата. Много държави членки имат бюджетен дефицит, висока задлъжнялост. Много от тях са изправени пред още по-трудни проблеми. Ето защо повече от всякога би трябвало да отдаваме значение на доброто финансово управление, точните прогнози и рационалното изпълнение на бюджета. Онова, което лесно може да се установи са функциите, на бюджета, които не са дофинансирани. Едно А, функция 4 и това се дължи благодарение на духа на струдничество можехме да, можахме да променим финансовата рамка. Какви са нашите заключения? Те трябва да бъдат представени в рамките е, на съответния доклад и това ще бъде представено на 27 април и ще ви, документа ще ви бъде изпратен е, на парламента с е, вашия докладчик и а, моите служители сега се опитват да научат как се произнася името й поставя младежите в центъра на доклада си. Докладът очевидно е свързан с повишаване на значението на функция 3 по-точно въпросите свързани с обучение и образование и това е важно в контекст на повишаваща се безработица сред младежите. В този контекст обаче трябва да кажем, че трябва да изпълним обещанията, дадени от плана за економическо възстановяване, защото на това държат гражданите на Европа. Изпълнението е много важно. То трябва да върви с добри темпове. Също така е много добре да се осигури ефективна работа на администрацията и тук трябва да кажа, че независимо от Лисабонския договор, комисията няма да поиска нови длъжности. В колегията ние ще приемем бюджета на 27 април и както е обичайно на в същия ден ще го представим на членовете на бюджетната комисия в парламента. И сега в началото на процедурата за 2011 година аз е, е, ще разчитам на добра процедура на сътрудничество. Е, именно тази година ще изпитаме новите процедури на взаимодействие. Благодаря. Благодаря, господин комисар, казва председателят. Господин Берман от името на Комисията за развитие. Благодаря, господин Левандовски, господин председател. В условията на економическа криза е неизбежно бюджетът на Европейския съюз да бъде подложен на натиск. Всяко, всяко евро трябва да се обмисли внимателно преди да се похарчи, но инвестициите в е, развиващите се страни, сега сговоря от името на Комисията по развитие, да развитието остава наш приоритет, тъй като економическият растеж предоставя възможност на бедните. Но това е възможност за нас е, да допринесем за изход от кризата. Е, развиващите се страни са възможност за нас. Разбира се, ние разбира се трябва да комбинираме микрофинансите. Трябва да усъвършенстваме финансовите услуги в развиващите се страни, за да могат да се реализират тези амбиции. Следва да защитим бюджета за развитие, въпреки че това е трудно и комисарият Пибалкс трябва да продължи да осъществява контрол върху бюджета за развитие, а не това да се осъществява от комисаря Аштън, тъй като ние не би трябвало да е, разчитаме е, за, от дипломатическите интереси. Господин Фернандес е следващия оратор. Той има две минути. Господин председател, уважаеми господин комисар, колеги. Радвам се, че бюджета за 2011 може да бъде определен като младежки бюджет, млад... бюджет за младеща. Именно предложение да се помогне на младите хора за по-добър достъп до работни места, Еразъм, е, която, програмата Еразъм, която също е свързана с е, това, трябва да подпомогнем иновацията и дигиталната програма. Това е друго, което е, по, по, друг фактор, който допринася за устойчивостта и създаването на работни места в Европа. Е, НП е за устойчив и стриктен бюджет, в който всеки разход трябва да е оправдан. Ето защо смятаме, че предлагайки го, ние ще се отървем от модела, когато бюджета се, е, е, трябва да се разраства и да се коригира е, щем не щем, а ние сме за е, нулево е, разрастване на бюджета. Тоест, трябва да постигне, постигнем устойчивост, е, стриктност и ефективност. Това е, е изискването. Трябва да помислим за дългосрочни е, дългосрочна политика за изграждане на нови е, помещения и сгради. Тук трябва също много пестеливо да подхождаме. Трябва да направим преди това много точен анализ на е, целесообразността, економическата целесообразност защото парламентът трябва да бъде пример за законодателно е, поведение. Нашите институции обаче трябва да имат средствата, за да могат да го направят. С е, Лисабонския договор ние е, имаме право на единство, на едно, ед, ед, ед, един, е, едно е, четене на бюджета и това означава, че трябва да изпълним с искреност и ангажираност задълженията си. Господин, госпожа Балзани, две минути. Благодаря. Насоките за бюджета за 2011 ще бъдат първа крачка към следващия европейски бюджет. Много конкретна, материална стъпка. В комисията по бюджет наистина определихме някои важни приоритети, които показват на практика какво прави Европа. Например, приоритети за младеща. Но не само това. Иновации, научно изследователски развой на развойна дейност и основната отправна точка – наистина трябва да бъде там, за да търсим една дългосрочна социална политика. Това е сериозен приоритет, когато говорим за стратегията 2020, когато се борим с безработицата и промените в климата. И освен това, всичко това трябва да се превърне от думи в дела. Трябва да имаме достатъчно средства, достатъчно ресурси, без никакви компромиси, без никакви съкръщения. Това ще бъде много реалистична крачка напред полето за маневриране е много малко, когато говорим за финанси. Това означава, че няма да има достатъчно средства, за да се направи това, което е важно и да се въведат нови, новаторски действия. Това е особено деликатно, когато говорим за първата глава конкурентоспособност, растеж, работни места, но не само това. Бюджетът трябва да бъде също така и гъвкав трябва да може да отговаря много бързо на изискванията и потребностите на гражданите. Потребности като хора, които се променят, защото това са човешки същества. Така че има приоритети и необходими предусловия, за да може бюджета да бъде истински инструмент за растеж на Европа. Така че трябва да имаме достатъчно пари. Трябва да имаме ясно дефинирани действия за стратегията в бъдеще, особено стратегията 2020 година. Трябва да търсим крайно решение за един единствен инструмент на гъвкавост чрез бюджета, който да ни помогне да отговорим на предизвикателствата в бъдеще. Благодаря. Гудманис, две минути. Благодаря, господин председател. Господин председател, колеги, искам да наблегна на три неща. На първо място структурните фондове на около 5% от бюджета. Имаме тежки времена, не толкова добри, колкото периода 2000-2006, така че процента на освояване е паднал на 40%. Въпрос е по какъв начин наистина ще изпълним тази част от бюджета. В противен случай може да стигне до положение, в което парите да не се използват. Втората част е, че трябва да изплатим някои искове от стария период. Комисията е предвила 5 милиарда за тази цел, но има някои страни, които не са поискали повече от половин година изплащания на, тази, на тези суми. И какво ще стане, ако всички отправят искане за средствата си? Има още две неща, свързани с пълзящите бюджети, които преминават от една година към друга. Съвступанският бюджет за, за 2010 са с, 10 милиарда по-малко за съвступански плащания в сравнение 2008 година. Сега базата на плащанията е много по-висока. Въпросът обаче е, ще бъдат ли всички проекти завършени през 2010 или не. И последното нещо е свързано с седмата рамкова програма. Ако видите плащанията през 2009 година по научно-изследователска развойна дейност, те са два пъти по-малко, отколкото 2008 година. Така че изпълнението ще бъде ли достатъчно удовлетворително, за да можем да планираме в бюджет в ситуация, в положение, в което имаме толкова много други потребности. Тоест, има ли резерви или не? Това е моят въпрос. Благодаря. Благодаря, господин Зьобро. Една минута. Благодаря много за това, че е, поставя, определя приоритетите за бюджета с 2011 обикновено е, не би трябвало да е, приоритета да бъде за сметка на е, важни политики, като кохезионната, сълскостопанската. Това е важно, когато решаваме как да определим приоритетите за научно-изследователска и развойна дейност. Намираме се в криза в Европа и повтаряме непрекъснато иновация, но въпросът е Имаме ли предпос... Има ли съответния регион предпоставки за е, иновация? Защото в някои държави е поставено условията, но е, ако е, би трябвало повече кохезионна, повече структурна политика да водим в Европа. Е, трябва да помислим и за социалните аспекти на европейската политика, за да не може да не се разпадне и раздели континента на бедни и богати. Благодаря сега господин Бодърст. Благодаря, господин председател. Днес започваме дискусия по основните насоки за бюджета за 2011 година и приоритетите, които следва да бъдат заложени в него. Тук на първо място следва да поставим младите хора. И има един момент в техния живот, когато те преминават от образованието към, в трудовия пазар, очевидно този период е много важен. Момента на намирането на първата работа е важен момент в живота на всеки млад, млад човек. Само, че дяволът е в подробностите. Как да направим така, че програмата, програмите като Еразъм да могат да осигурят гладък и безпроблемен преход. Целта ни е да осигурим достойни работни места, а не несигурна работа. Дали ще успеем да преминем от думи към дела? И когато говорим за Еразъм и осигуряваме средства за тази програма, дали действително ще направим така, че тя да подпомогне възможността за намиране на работа. Ние трябва да поемем своите отговорности. Това е едно от предизвикателствата за, пред бюджета за 2011 година. Този бюджет е заложник на финансовата рамка, която при създаването си не предвиди сегашната финансова криза. С други думи, в бюджета сега трябва да осигурим допълнителни средства не бихме искали в края на годината да се окаже, че не сме изпълнили приоритетите си. Ние имаме много добре формулирани приоритети, но не бива да останат, но не бива нещата да останат само на думи. Госпожа Андреасен, благодаря господин председател. 6,5% увеличение на бюджета за Европейския парламент за 2011 година говори за това, че този парламент много се отдалечил от реалния свят и гласоподавателите. Как да обясним на гражданите си, за това, че, всеки, че разходът за всеки един от нас е възлиза на повече от 2 милиона лири на година. Как да им кажем, че ако искат висококачествен парламент, те трябва да платят такава сума? Как да обясним на хората, които остават без работа, че ние, депутатите, се нуждаем от повече служители поради Лисабонския договор или пък тези, които работят тук, работят повече и следователно трябва да получат повече надбавки. 15% безработни младежи в Англия или 25% безработни младежи в Испания няма да видят как по какъв начин това увеличение ще им помогне да си намерят работа. Много от тях са добре образовани. На тях просто им липсват възможности за заетост. Аз лично не бих могла да им дам отговора на този въпрос. Може ли някой да обясни на моите гласопознаватели как така този парламент има две седалища Брюксел и Страсбург? Как това ще им помогне да си плащат ипотечния заем и да си отглеждат децата? Това са двата 200 милиона, за които говорих. Що се отнася за Европейската комисия, много е хубаво да се говори за благородни цели, като инвестиране в младежи, образование, уч на чужди езици, насърчаване на новаторството за създаване на работни места. Само, че докладът на аудиторите не ни казва нищо успокояващо за това как се изразходват средствата на а, дъркоплаците, нито пък Председателят, председателят прекъсва ораторката. Дадахме ви повече от половин минута върху предвиденото време. Госпожа Вертман, една минута. Благодаря, уважаеми колеги. Приоритетите за бюджета 2011 са в е, контекста на економическа и финансова криза. Трябва е, да направим е, усилие да приложим всичко това с социалните аспекти включително. Върху две неща ще се спра. Първо, част, мал, малка част от бюджета 2011 е съсредоточена върху младеща. А, трябва да игра, а те играят ключова роля за бъдещето на Европа. Инвестиции в младеща означава, че мислим за Европа за утре, за бъдещето на Европа. Европа? И второ, колко бързо е, ще мож... колко бързо ще могат да намерят работа тези хора на пазар на труда. Стратегията 2020 поставя ударението върху новаторството. С това е, са свързани надеждите за създаване на нови работни места и да се засили социалната е, сигурност. Благодаря. Сега господи, госпожа Солиян, две минути. Господин Солиян, извинете. Европейския, колкото до бюджета на Европейския съюз, наистина той е, трябва да бъде реформиран знаем, че е, в рамките на един е, едногодишен бюджет е, такава реформа не може да направи. Това е твърде, твърде тясна рамка. Най-големият ни проблем е, че този бюджет е много е, не е гъвкав. Не можем бързо да реагираме на предизвикателствата на деня. Не можем дори на годишните предизвикателства да реагираме. Пространството ни за маневриране е много ограничено. Докладчиците казаха, добри неща, формулираха добри предложения, хубави цели са си поставили. Надявам се, че парламента ще е, подкрепи е, тези, този текст. Смятам, че за нас е важно да се занимаем, да обърнем внимание на младеща. В противен случай младеща ще се отвърне от нас е, и ще бъде разочарована от европейската мечта. Разбира се, би трябвало да работим и за кохезионната политика. Това не е някаква милостиня, не е, е, това е начин за е, сгъсяване на разстоянието между е, развитите и неразвитите региони но е, това трябва да стане без да се е, накърни конкурентоспособността на Европейския съюз. Целият Европейски регион трябва да запази своята, е, своята е, конкурентоспособност. Разбира се, е, да, не би трябвало и държавите да. Е, не би трябвало да се е, харчат безразсъдно средствата на държавите членки, но не може и да не отпускат нищо Надявам се, че ще можем да да получим стойност срещу парите, които предвиждаме в този бюджет. Комисията по бюджета държи на това. Благодаря. Благодаря. А сега. Благодаря, господин председател. Приветствам този доклад по бюджета на за 2011 година и приветствам дискусията по приоритетите, за да гарантираме какво може да направи Европейския парламент. Първоначалният доклад може би разбираемо беше неясен и доста общ. Измененията, обаче, които комисията представи, дават яснота, което е важно. Комисията бюджета се опита да балансира необходимостта от нови отговорности след е, Лисабон и това е особено важно по отношение на строго управление на публичните финансови. Затова решенията за приоритетите са от е, решаващо значение. Не става въпрос само за разходване на средства, говорим и за економии и ползване на парите по най-добрия начин. Затова системата за определение на базата на знания се приема по особено добър начин. Трябва да използваме всички информационни средства за депутатите и гражданите. Оценката на надбавките за секретарска помощ и наемане на нов персонал, което означава и настаняване, е също важно за изграждане на дългосрочната стратегия за парламента и другите институции, с които трябва да работим още по-близко, отколкото до сега. Винаги остава трудният въпрос за прага от 20%, договорен преди толкова много години. Бюджетната комисия смята, че промяната на тези 20% трябва да бъдат предмет на дискусии, при които комисията и бюджета и бюрото трябва да обсъдят с е, другите институции. Това не трябва да бъде едностранно решение. Групата на стилистите демократите ще внесе утре за гласуване нови изменения, които ще подобрят според нас е, насоките за бюджета. Едното от тях каса административните разходи по функция 5. Друго изменение е свързано с е, публикациите на прогнозите за да можем да взимаме решенията своевременно и правилно. Надявам се, че колегите ще подкрепят тези изменения утре, за да се усъвършенстват бюджетните насоки. Колегите ще разберат, че след споразумението по тези насоки ще трябва да се предприеме трудната дискусия по публикацията, направена от Генералния секретарият. И едва тогава можем да постигнем добро балансирано функциониране и да сведем до минимум разходите. Господин председател, в трудни економически времена бюджетните въпроси стават особено важни. Бюджетните насоки за 2011 година включват и бюджета на Европейския парламент. По традиция, разходите по пета функция се са възлизали на по-малко 20%. След влизането в сила Лисабонския договор, някой казва, че Европейския парламент трябва да получи по-голям, по-голям дял от средствата. Да, може би Европейския парламент има нови правомощия и това е свързано с нови средства. Още преди 2010 година ние получихме повече средства. Заедно с това обаче не смятам, че Лисабонския договор може да бъде нещо като банкомат за парламента. Организацията ни трябва да стане по-ефективна, да се опитваме да намаляваме разходите тогава, когато това е възможно и да прави много внимателна сметка. Някои казват, че повече бюджетни средства е, за нас са необходими, забравят, че е, има много депутати, в това число и ние сред е, либералите, които не смятаме, че имаме нужда от повече средства. Господин председател, насоките, които а, ще приемем днес са добри и трябва да ни насърчат да разгледаме внимателно а, своите разходи. Господин Вандален, една минута. Господин председател, ние преживяваме тежки времена, всички трябва да затегнат коланите и а, управляващите трябва да, да внимават с разходите гражданите не познават европейската политика и това ме тревожи. Ето защо аз отправям две предложения във връзка с бюджета. На първо място, като европейски депутат, депутати, ние трябва да обосновем нашите разходи не смятам, че има прозрачност тук. Освен това, по време на дискусиите на доклада Стас, аз ще внеса изменения. Второ, бюджета на информационните, националните информационни бюра на Европейския парламент. Мисля, че те са твърде щедри и следва да бъдат намалени с една трета за три минути. Призовавам ви да приемете това предложение. По този начин ще покажем, че държим на прозрачността и не искаме да извличаме лична полза. Благодаря, господин Белдер. Една минута. За бюджета 2011 е, той е свързан с приоритети на Европейския съюз. В трудни економически времена живеем, очевидно е, е трябва да е ясно, трябва да намерим съответните финанси, е, трябва да участват и държавите членки, но трябва и да пестим Държавите членки трябва да пестят, но и Европейския съюз трябва да, да разходва средствата си много, по целесообразност, много разумно и економично. Имам въпрос на докладчика. Въпросът е социален, е социален за младите хора. Е, това не може ли да се решава на ниво държава членка? къде, е, разбира се, знам, че е важна подкрепата на Европейския съюз. Е, е, прехода от образователната система до, към пазар на труда. Тук има различни групи има хора, чието деца растат в, в, в, в детски градини. Те трябва да бъдат помогнати. Бях в България наскоро, там има един много добър, е, видях добър, добър проекти за е, отглеждане на малки деца. Мисля, че такива неща трябва да получат подкрепата на Европейския съюз също. Най-важният приоритет за всеки бюджет е да харчиш само своите пари. Да харчиш чужди пари без тяхно разрешение не е, не е бюджетиране, а кражба. Бюджет, английските гласоподаватели биват ограбвани с 6,4 милиарда и не ни дават референдум. Взимането на тези пари без демократичен мандат не е без последици. Много пенсионери умряха от тази година Нашите войници биват убивани от талибаните, защото не можем да си позволим жилетки. Хиляди, жертв, хиляди болни от рак умират, защото не можем да си позволим лечение трябва да има само един бюджетен приоритет и то е съкратете разходите, престанете да грабите Англия. Нашите пенсионери, войници и пациенти имат нужда от повече пари. За вас това е бюджет, за тях това е въпрос на живот и смърт. Господин Дерига, две минути. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя господин Левендовски един добър приятел на парламента, който в момента е в друга позиция от своите колеги. Бих искал да приветствам старата традиция на насоки за бюджета. Това е една много добра идея, защото дава възможност на комисаря да се включва в, да се слуша в приоритетите на бюджета на Европейския парламент преди комисията да изготви своя проект бюджет. Това, което комисарят чува днес, може би е много различно от това, което чува всеки ден от генералните дирекции на комисията, които оказват натиск върху него за един по-щедър бюджет. В момента в Европейския парламент ние няма да оказваме натиск от вас, това ще направим след септември. Това, което искаме в момента, господин Левандовски, е просто да имате една ясна представа за това какви са бюджетните приоритети на парламента, т.е. нашите предложения. Всеки ден има нови предизвикателства за бюджета от 2011 година. Много напрежение има вече в функция 4, където всъщност са много малки границите и положението ще стане още по-течка с въвеждането на стратегията за Балтийско море. Трябва да включим и селското стопанство, не само защото в момента това се обхваща от съвместното вземане на решение, а и защото трябва да извлечем максимума от процедурата за съвместно вземане на решение и да не взимаме при от селското стопанство за други пера на бюджета. Освен това, функция 5, административните разходи е една много щекотлива тема и трябва наистина да бъде решавана по прозрачен начин. Европейския парламент иска да прави економии на средства, особено винаги когато говорим за бюджета на Европейския съюз и особено бюджета на Европейския парламент. И не мисля, че политическите групи ще приемат популизма на някои хора, които по този начин правят политика. Господин Фан, две минути. Благодаря, колеги. Господин Левандовски е бивш колега. Добре дошъл обратно. Два кратки коментара по двата доклада. Първо, благодаря на госпожа Зичевска, която е изготвила чудесен доклад, но има няколко неща, които нашата социалистическа група предложи като изменения и според нас са важни. Първо, за Европа трябва да е ясно, че измененията в климата продължават да бъдат тежък приоритет. Не не трябва да, да губим е, е, инерция от това, че се провалихме в Копенхаген. Трябва да търсим проблеми на собствените си, решение на собствените си проблеми. Е, мисля, че съвета би трябвало да се помъчи да е, подобри прилагането, приложението на същата тази стратегия, която готви е, и това в битка с економиката и изпълнение на социалната програма също времено. Е, това изисква много по-субстанциална политика, иска и изпращане на ясни сигнали до държавите членки и съвета, че ще е необходимо да се върнем и да преразгледаме бюджетните тавани за е, следващите три години, особено в е, е, функция едно на бюджета, която е свързана с растеж работни места. Колкото до собствения бюджет на парламента, макар нуждите ни да са сериозни, трябва да отчитаме економическата конюнктура и да ограничаваме амбициите си. Ние трябва да засилим е, действието и функцията на парламента. Разбира се, е, има капацитет в политическите групи да е, посрещнат целите поставени в Лисабон, но трябва да търсим възможности за спестяване и ефективност. Това се отнася особено до категория 5 за администрацията, която наистина е, се изпитва голям е, натиск, ще ни трябва нова външна е, служба, ще ни трябва допълнителен ресурс, трябва да се концентрираме върху ключовите задачи на парламента и да имаме ограничителен подход. Господин председател, в момент на економическа трудност всички институции на Европейския съюз трябва да се стремят към намаляване на разходите и разхищенията. Парламента трябва да дава пример, вместо непрекъснато да увеличава броя на служителите. Във всяка друга организация новите приоритети биха се посрещнали чрез намаляване на разходите в други части, но не и тук. Депутатите са, са в най-голяма степен отговорни за недоволството на гражданите. Как можете да продължите, да продължавате да обосновавате бюджета за промоционална дейност, също така с телевизията Europarl и идея, този странен проект за думът на европейската история. Много е глупаво това. Във всяка държава членка се поддържат информационни служби. Всъщност 735 депутати би трябвало сами да дават отговор на въпросите. Скандално е, че парламентът не изисква правителствата да настоява да се сложи край на ежемесечните пътувания в Страсбург трябва да кажем, че това е, трябва да спре и по този начин ще спестим 200 милиона евро. Госпожа Грестер има следващата, има две минути. Е, господин комисар, драги колеги, бих искала да се обърна към комисията първо и да кажа, че е, външната служба, която на мен много ми допада, трябва също да бъде предвидена в бюджета. Е, все още това не е конкретизирано, но въпросът стои колко ще струва. Това за нас е ключов въпрос. Аз съм за това тази служба е, да, да бъде към съвета, тя, там и е мястото, е, но трябва да сме наясно, че това ще доведе до завишаване на бюджета и е, е, което е, означава пък, че ще трябва да се преразгледа дългосрочния бюджет, многогодишната рамка. От това зависят последствия за бюджета. Интересно е, наистина какво се съдържа все още в него. Надяваме се е, комисия, комисаря да може скоро да ни даде конкретни цифри за това колко ще ни струва е, тази нова служба е, най-големите ни разходи за тази служба всъщност ще оставят малко пространство за маневриране и прехвърляне на средства в други пера. Е, не трябва да забравяме също така и е, е, почивките, придвижванията, връщането на депутатите по домовете им. Например, мнозина от тях се връщат с влак. Вече се междувременно се приориентираха към самолетни билети. Това също надува разходите нов персонал ще се наложи. Затова си мисля, че е, доколкото е възможно и пледирам за това да поемем е, и сами да вършим максимално е, обем от работата си, защото моля да не. Още една молба би трябвало и съвета също е, да води е, сметка за бюджета. Господин Еренхаус, една минута. Благодаря, но необходимо ни е друг Европейски съюз и друг бюджет. Трябва да имаме кораж за големи решения и да не се задълбочаваме в е, техническите подробности. Е, три неща по бюджета. Първо трябва да е, има прозрачност, е, е например, какви са разходите за администрация защото е, бюджета ни е, не дава реалистична представа за това и е, ня, няма ли възможност да се правят економии без това да повлияе и да се отрази зле на качеството на услугите, които предлагаме? Заседанията в Страсбург, смислено, въобще дали е смислено да се е, е, да има такива организации като Комитета на регионите или ЕКОСОК е, с, е, с неясни компетенции, неясни правомощия би трябвало да изискаме и разумни проекти, например един истински еразъм за програма Еразъм за обучение на млади хора. Върху тези неща трябва да помислим сериозно. Господин Сикерски, две минути. Би трябвало да се погрижим сега механизма, който съществува, да функционира както трябва. Нямаме много време. Тази и следващата година ще бъдат очевидно преходни години и е, ще покажат как ще функционират новите процедури е, трябва необходимо е, добро сътрудничество между институциите и за да стане това, трябва наистина да се разработят добре механизмите на взаимодействие между тях, е, които е, са залегнали в е, Лисабонския договор. Какви са новите ни задачи след Лисабонския договор? Без съмнение Европейския парламент ще възприеме нови функции и за това му трябват нови средства, допълнителни средства. Това означава, че ние като депутати ще имаме нужда от повече експертни е, тен съвет, е, повече е, експерти и всичко това струва пари. Допълнителен приоритет в тази област, който трябва заслужава подкрепата ни, е необходимостта да инвестираме повече в младеща, в образованието. Образованието е основата за модерно иноваторско общество в е, конкуренцията с САЩ и Япония Европа продължава да губи, да изостава и заедно с други световни сили. Това може да се промени, но за това трябват сериозни инвестиции. В, е, колкото до борбата с бедността, помощ с, трябва да помогнем е, да, да подкрепим помощта с храни, раздаването на мляко, обувки и така нататък на бедни страни отново децата. Децата не трябва да бъдат пренебрегнати. Те са нашето бъдеще. Не... Трябва да работим и по стратегията 2020, стратегия за следващите 20 години за нашата економика. Би трябвало естествено да имаме предвид задачите, които ще проистекат за нас от тази стратегия. За да е успешна тя, трябва да инвестираме също засилено там, за, кохизия, за кохезията на регионално, на европейско равнище, за да може отново да, да, да сме сигурни, че няма да, стигне, да затънем отново в криза. Благодаря на докладчиците за техните изчерпателни добри доклади. Благодаря, господин председател младите хора, науката, иновации, всичко това са приоритетите за следващия бюджет Европейска съюз. Инвестирането в млади хора означава инвестиции в бъдещето. Образование, професионална подготовка, преминаване или преход от образованието към пазара на труда. Това са наистина основните моменти на този бюджет. Младите хора, които биват съкръщавани, са най-силно ударени от безработицата. Така че мобилност, еразмост, е, първо работно място, това са стратегически подходи към бъдещето, за да се направи добър преход от образователната система към пазара на труда. Предложението, което изготвихме по, първа програма, по програмата за първо работно място по Еразмус се подготвил от господин Фернандес на базата на тези принципи. На първо място необходимо е допълнително финансиране за сегашните програми за образование, професионална подготовка и иновации. Освен това, всяка една функция трябва да има компонент за обучение, но и компонент, откъдето да се осигури договор с иновационен работодател в Европейския съюз и това трябва да се финансира от работодателя. Трябва да има научни иновации и приоритети за програмата за цифровизация. Трябва да подкрепяме новите технологии за чисти източници на енергия, които не замърсяват околната среда. Трябва да повярваме в младите хора и науката. Това е начинът по който Европа може да стане световен лидер. И сега по председателя, сега по програма стигаме до спонтанни изказвания. Първият оратор е господин Борис. Една минута. Благодаря, господин председател, господин е, комисар. Е, Поздравление на докладчите за този отличен доклад. Наистина економическата ситуация в ЕС не е задоволителна все още, но този доклад е, ни показва как е, Европа може да получи добавена стойност факта, че е поставена младеща в центъра на вниманието е чудесна е, идея и ни би трябвало наистина да решаваме проблемите свързани с това. Стимулиране на новаторството, е, дигиталната економика, е, ударение върху тези аспекти е, е, много, е добре дошло Подпомагане на слабите региони също заслужава е, нашето е, внимание. Важен е в момента е, мобилитета, мобилността и подкрепата ни за европейската транспортна мрежа, ТЕН би трябвало да благодарим на комисията за добре свършената работа. Благодаря, господин председател. Господин комисар, бюджета за 2011 година трябва да очита новите правомощия на Европейския съюз, също така и последиците от кризата. Наш приоритет трябва да е запазването на съществуващите работни места и създаването на нови Европейския съюз. Трябва да инвестира в интелигентна и амбициозна индустриална политика. Не можем да търпим. През 2010 година индустрията дава само 14% от БВП. Ето защо смятам, че бюджета за 2011 година трябва да отчита нови бюджетни приоритети така че държавите членки да се съобразяват с тях за периода за следващата седмо, за следващата бюджетна рамка. Ние очакваме тази година комисията да ни представи предложение за, за развитие на транспортния сектор и се надяваме, че всичко това ще бъде заложено в бюджета за 2018, 2011 година. Заповядайте. Благодаря, господин председател, господин комисар. Економическата и ситуална ситуация в Европейския съюз изисква промяна на приоритетите в сравнение с предишните бюджети, в това число и бюджета 2010 година. Ние просто трябва да водим различна политика, различна от тази политика, която доведе до 20 милиона безработни и огромен брой хора, живеещи под чертата на бедността. Трябва ни многогодишна рамка, не тази, която намалява структурните фондове и не обръща достатъчно внимание на политиката за, научна, за научни изследвания. Надяваме се, че бюджетът ще обръща внимание на пълна заетост, опазване на околната среда, не просто в служба на меркантилизма да не се поддаваме на либералните економически представи, които водят е, до економически провал. Да променим политиката, да покажем, че това е възможно. Господин Обермайер, една минута. Благодаря, господин председател. бих искал да се позова основно на стратегията. Тази средносрочна и дългосрочна стратегия трябва да се съобразява с енергийната ефективност, но също така и с цената. Е, мисля, че е, това трябва да се включи в дискусията на парламента. Е, и на три места работи парламента. Ние непрекъснато пътуваме и това трудно се оправдава пред нашите граждани. Трябва да има дълбок анализ на цената. И мисля, че Европейския парламент трябва да се съсредоточи само на едно място. И лично аз съм в полза на Страсбург заради неговото историческо минало. И мисля, че по този начин можем да имаме само едно място. благодаря ви. госпожа Басеско е следващия оратор domnule preedinte domnilor comisari fac un apel ca bugetul uniunii europene pentru anul două mii unsprezece Благодаря. Искам да кажа на всички да направим така, че бюджета да подкрепя повече политиките за младеща. Те трябва да бъдат подкрепени и от европейско ниво, и от национално ниво. Нека да ви припомня, че един от проектите в е, Румъния, който подкрепя правителството, е за изграждане на 100 000 е, жилища за млади е, хора в следващите три години. Стипендиите Erasmus също ще получат съществена сума, но за Еразмус Мундус трябва да има повече средства, защото по този начин е, млади научни изследователи ще имат възможност да учат в Европейския съюз, включително тези от Молдова. Аз лично подкрепям инициативите Erasmus, които подкрепят достъпа на младите хора до пазара на труда. Също така приветствам подкрепата за четири енергийни проекта за Румъния gerbiamas pirmininkė, gerbiamas Atsižvelgiant. Благодаря. Като си има предвид трудната економическа ситуация в страните членки, мисля, че трябва да отделим специално внимание на бюджета за 2011 за създаване на нови работни места и подкрепа на малките и средни предприятия, защото те са тези, които дават работни места на гражданите. Ако искаме да подкрепим тези предприятия, трябва да упростим изискванията за отпускане на финансова подкреп. Също така не трябва да забравяме, че трябва да се създаде добавена стойност, от която да се ползва цял ли Европейски съюз, не само отделните страни. Затова трябва да се развият проекти за транспорта и инфраструктурата, както и за енергетиката. Това са целите, които трябва да бъдат приоритетни за бюджета 2011. Господин комисар, сега вие имате думата. Благодаря. Благодаря за вашите коментари, които е, много добре е, представиха приоритетите на парламента за бюджета за 2011 година. Аз е, тази вечер изцяло слушам и ми стана ясно, че много от изказалите се тук са наясно, че ние създаваме един бюджет в извънредната ситуация на Европа след криза с много е, финансови предизвикателства, които оказват натиски върху начина на управление на бюджета, изискванията за прозрачност. Е, Джефри Ван Орден Фернандес и още много колеги се изказаха тук. Това, което е абсолютно необходимо, е да се формулират съвсем точно приоритетите. Моето чувство след дебата а, е, тук е, че проекти за младеща се радват на подкрепата и на млади и на по-възрастни депутати. И за това този приоритет е добре формулиран за 2011, за бюджета за 2011. Също имаме нужда от добро качество на политиките и добро изпълнение на бюджет. Говори се тук за сближаване – да. Финансирането трябва определено да се засили в тези години 10-11, включително за мерки срещу кризата. Също научни изследвания. Там финансовите регламенти трябва да бъдат много по-лесни за прилагане. Това се стремим да направим до юни тази година. Също ми стана ясно от дебата тук, че парламента е напълно наясно колко малък е маржа за маневри бюджета. Няколко колег... Е, депутати подчертаха именно това. Но е, заключението е, че трябва да търсим по-голям елемент на гъвкавост в е, оформянето на бюджета и аз абсолютно съм съгласен с това заключение. Също така сте прави, когато е, говорите, че трябва да има ясно определен бюджет за службата за външни дейности на Европейския съюз, но все още нямаме цифра и затова тя не може и да бъде разпределена. Разбира се, когато службата се реши, че ще започне да действа и това ще стане. Аз очаквам с нетърпение да чуя и вътре, утрешната дискусия, неофициалния диалог, триалог, т.е. И се надяваме, че е, ще получим така едно полезно и плодотворно съгласие за цифрите за 2011. Сега давам думата на госпожа Ядръжевска. przewodnicząca! szanowny komisarzu! E, koleżanki i koledzy! z wielkim zainteresowaniem. господин комисар драги колеги изслушах всички изказали се на този дебат с голям интерес и наистина съм е, много доволна че приемате основните приоритети на нашия бюджет, а именно подкрепа на младеща. И сега ще действам много по-уверено, много по-убедено. Всички вие подчертахте, че имаме ограничено поле на действие и затова отново се обръщам към Европейската комисия – за да направи междинната проверка на многогодишната финансова рамка. Сега е времето да си извадим заключения след няколко години работа по темата. Разбира се, трябва да се борим с економическата и финансова криза. Страните са засегнати до различна степен от тази криза. Опитваме се да излезем от нея, за да възстановим економиката. Имаме е, известни средства за развитие на научни изследвания за младеща, за проекти за свободи. Но това е една миниатюрна част от бюджета. Ако трябва да направим економии на разходи, мисля, че не. Това са областите, в които ще правим економии. Младите хора са нашите бъдеще. Млади те хора не живеят в бъдещето, те живеят в Европа сега и не трябва да забравяме техните нужди. Също искам да кажа няколко думи за една по-широка перспектива, по-широк подход към европейския бюджет. Когато обсъждаме въпроса за младите хора, не е въпрос да им се отпуска директна подкрепа, а да мислим и за образованието, защото ползите в е, дългосрочен план там са напълно ясни. Ние сме в една обща Европа, където свободата на движението е свързано не само с хората, но и с идеите. Дебата за бюджета в е, парламента, ако мога да обобщя е, този дебат от името на моя колега, който е докладчик и отсъства днес, от дебата стана ясно, че трябва да се приложат е, мерки за намаляване на разходите. Ние трябва да оправдаем тези разходи дисциплината е нужна на всички, включително и на парламента. Това се вижда и от доклада, който подготви комисията за бюджета. Сега дискутираме тези неща в един толкова късен час. Надявам се, че не считате, че си губим времето по този начин и се надявам, че господин комисаря ще ни чуе добре. Надявам се, че той не е забравил времето, когато стоеше тук сред нас като колега и вярвам, че нашите идеи ще бъдат отразени в предложението, което комисията ще представи на 27 април. Много ще се радвам, ако тези идеи се отразят в проекта документа на комисията, така че да не трябва да повтаряме отново всичко, което казахме днес. Благодаря ви. Приключваме дискусията по тази тема. Гласуването ще бъде утре. Преди да преминем към следващата а, точка, има едно съобщение.